Präsident! So. Председателят. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommen. Протокола от вчерашното заседание е, ви е предоставен. Ако има някакви възражения, няма. Така че протоколът. Има ли някакво възражение? Няма. Така че приемаме протокола. Следваща точка дискусия за нарушаване на човешките права, демокрацията и правовата държава. Според член 122, първо случаят Гилат Шалит. Моля, ще дам думата на докладчика на колегата Белдър за две минути. Благодаря, господин председател. В 8 часа тази сутрин тук в парламента посетих уебсайта на Гилат Шалит. Порази ме един абсурден факт. Той чака почти 4 години да бъде освободен. През цялото това време той не може да се види със своето семейство. На същия уебсайт има цитат от Библията, от книгата Еремия, Ние смятаме, че трябва да разчитаме, да се оплаваме на Бог за неговото освобождаване. Драги колеги, днес обсъждаме въпроса за Гилат Шалит. Вчера ние казахме на Ноам Шалит, че освобождаването на неговия син е и наш е въпрос, който засяга и нас. Така че аз се надявам, че тази дискусия и тази резолюция ще бъде, ще потикне върховния представител по външна политика на съвета да предприеме действия. Вчера аз самият разговарях с госпожа Аштън и, и казах, че Въпросът за Гилат Шалит вълнува и нас. Ноам Шалит и семейството му, както и всички ние ще продължим да се молим за Гилат Шалит. И ние мечтаем да върне, ние мечтаем пленените войници да бъдат освободени. Госпожа Рис, две минути. Благодаря. Е, Гилачелит е, е бил на 29 години, когато е бил арестуван. От 4 години, от почти 4 години, този младеж живее в подземие, без срещи с близки, без адвокат, няма процес за него. Е, сержант Шалит е отбива военната си служба като всички младежи. Е, плах, срамежлив е, младеж, също като баща му, който е тук в нашата зала, младеж, който обичал футбола, който след отслужването на, на военната служба е щял да се върне към любимите си заседания. Е, господин комисар, нямам желание да говоря за е, политика. Нашият парламент единодушно ви моли да помогнете на един младеж да се върне у нас. Един млад е, европеец, млад израел, израелтянин. Това е и причината, поради която писахме на госпожа Аштън. Авторите на тази резолюция настояваме госпожа Аштън, която ще посети Газа да направи всичко възможно Гилат Шалит да бъде освободен. 500 милиона души, които ние представляваме тук, също желаят неговото освобождаване. Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор за минута и половина колегата Дероса. Uh, uh, Благодаря. Приветствам тази резолюция, която включва всички партии. Тя призвава за освобождаването на войник Гилад Шалит, е, задържан 2006 година. Също така смятам, че Баща му е прав, като казва, че не, това не трябва да бъде част от политическите игрички и боричкания, а трябва да бъде разглеждано като хуманитарен въпрос. В този конфликт и двете страни страдат и семейства биват отвличани. Женевската конвенция трябва да бъде спазвана от всички. Гилачелит няма никакви права а, като военопленник. Семейството му няма никаква представа какво се случва с него и в физически план, и в психически план. Има в израелски затвори 7200 палестинци. 1500 от тях са задържани за неопределен срок, а останалата част стоят вече там с години. заради залавянето на Гилад Шалит бяха заловени много палестинци като е, отговор от страна на Израел. Искам е, да говоря по този въпрос е, и пред е, заседанието на Евромед. Искам да призова госпожа Паронеса Аштън да призове двете страни да освободят затворниците, които държат и израелтяни и палестинци. Благодаря на колегата Дероса. Следващия оратор, колегата Танок. Господин председател, сержан Шалит е пленник на Хамас от 4 години. Казват, че, те казват, че спазват а, Третата Женевска конвенция. Независимо от правния му статут, според международното право, той е държан в пълна изолация, лишаван от контакт с външния свят, да дори не се допуска достъп и от червения кръст. Семейството му не знае нищо за него, освен един видеофилм. Ако Камас иска да бъде възприеман на сериозно от международната общност, трябва да покаже недвусмислено, че условията, при които държи племниците, спазват международното право. Ние обаче искаме повече. И искаме а, той да бъде безусловно освободен. Аз не крия това, че отричам диалога с терористите, само че ако въобще ще говорим с Хамас, това трябва да бъде след безусловното освобождаване на Гилат Шалит. Благодаря. Колегата Ниса. Обикновено, когато ни изготвяме резолюции, тя има някаква и тя има някаква връзка с Близкия изток, е много трудно да се намери някакво съгласие, но този път е изключение. Благодаря на колегите, които направиха това възможно. Случая с Гилачелит е хуманитарен въпрос и аз трябва да подчертая факта, че откакто е задържан преди почти 4 години, той е, е, е някъде в Газа, не знаем къде, и той не може да се ползва от правата си по всички хуманитарни е, правила, нито пък по Третата Женевска конвенция. За това настояваме за незабавното освобождаване на господин Шалит. Поне Червения кръст и родителите на Шалит би трябвало да имат достъп до него поне на първо време. Господин Шалит не може да бъде ползван като кос а, в страна на е, терористични организации. Затова искаме върховният представител по време на своята визита да повдигне този въпрос в Газа. Благодаря ви. Следващ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 Гилат Шалит, израелски войник, отвлече на 25 юни 2006 година, отговаря на критериите за военнопленник в съответствие с Третата Женевска конвенция. Ето защо отношението към него трябва да бъде хуманно. Той трябва да има контакт с външния свят и семейството му трябва да получава информация за неговото състояние и да може да го посещава. Надяваме се, че Гилат Шалит ще бъде освободен. Дами и господа, обаче, независимо от това, което казах до сега, би било неразумно да смятаме, че този въпрос може да се разглежда Отделно от съществуването на големия брой палестински затворници в израелски затвори. И това е хуманитарен въпрос. Ние бихме събудили наивни надежди у Гилат Шалит, ако не отчитаме този факт. Ние настояваме той да бъде освободен, но не би трябвало да събуждаме у него фалшиви надежди, ако не се отчете съществуването на палестински затворници. Има нали, Факта, че толкова палестинци са в израелски затвори също е хуманитарен въпрос. Беше казано, че Гилат Шалит живее под земята. Да, вярно е, той само, че той не е единствен. Самата газа, самата ивица газа е прилича на подземие. В израелските затвори има над 7000 затворници поне 40 деца. След 1967 година 750 палестинци бяха арестувани. Ние настояваме за освобождаването на Гилат Шалит, но би било наивно да смятаме, че това може да се постигне без да се обвърже въпроса с ситуацията в Палестина. Единствения е, единственият регион, в който има министър по затворите, е Палестина. Изразяваме нашата солидарност с семейството на Гилат Шлиц. надяваме, че проблема ще бъде разрешен бързо. Благодаря, е, госпожа Кил Нилсън. Благодаря. Е, днес разглеждаме случаят с Гилат Шелит. Европейския парламент е приемал и други резолюции за хуманитарното право в, близко, в Близкия изток. Сержант Гилат Шалит е затворник от почти 4 години и той трябва да бъде освободен максимално бързо. Ние настояваме за това и се надяваме искрено, че това ще се случи. Този а, млад а, из, млад човек, който е гражданин на Франция и Израел, трябва да бъде освободен. Той е държан в затвора, независимо от международните споразумения. Но заедно с това трябва да бъдат освободени и множеството палестински затворници членовете на е, Палестинският законодателен съвет също трябва да бъдат освободени. Крайно време е да отправим категоричен призив в Близки изток да се спазват правата на човека и хуманитарното право. Решението няма да дойде чрез надпревара в репресиите и насилието, както убийството в Дубай на служител на Хамас. По този начин само ще се затрудни освобождаването на Гилат Шалит. Благодаря на колегата Нилсън. Сега изказване от името на политическите партии. Госпожа Басеско за една минута. За втори път, последните две седмици говоря пред вас за Шалит. Много се радвам, че общите ни усилия доведаха до една съвместна резолюция – Случая с господин Шалит показва, че Европейския съюз се интересува от хуманитарното положение в Газа. Според Женевската конвенция, е, едно лице не може да бъде държано заложник на един такъв конфликт. Баща му многократно каза, че и той и семейството му не са политически ангажирани. не можем да ги виним. Искаме да имаме две страни, които се радват на добросъседски отношения. Вече три години водим преговори за неговото освобождаване. Има едно предложение хиляда палестински беженци да бъдат заменени за него. Благодаря. Благодаря на колегата Басеско. Колегата Сеналова за една минута. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Случаят с Гилат Чалит е един символ на голямото отчаяние в Близкия изток. Голямата част от населението трябва да се ангажира. Неговото име и неговата съдба преследваме с голяма загриженост. Хората в Близкия изток са жертви и заложници на тази безкрайна история. Както Шалит, така и за всички други а, пострадали, се надяваме да а, има надежда и за тях. Геополитически това е от голямо значение. Разрешаването на този въпрос е от значение за всички нас. Ние трябва да поемем отговорност и да помислим какво можем да направим за това всички невинни да бъдат освободени. Какво можем да направим? Имаме нужда от доверие, имаме нужда от кораж. И нека да кажем, нека да направим а, стъпки един към друг. Колегата Алкен има думата. Er- Благодаря, господин председател. Дискусията, която водим днес, ни позволява също да запазим им своят имидж и да покажем, че сме деспособни и да покажем, че темата с шалет ни интересува. Има и други хиляди, стотици хиляди, които ам, са задържани от палестинците и, жив... и са задържани при нечовешки условия. Техните права не се зачитат за тях условията и живота е геда, точно толкова тежък, колкото живота на Шалит и неговото семейство. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, този проблем да се вземе на сериозно. Не става просто само за едно име. Има хиляди задържани, които са жертва на този голям конфликт. Важно е да видим какви са и причините за този конфликт Откъде проистича това страдание? Ако направим ако не предприемем нищо, то окупацията на Газа ще продължи, ще продължи да има задържани в а, Палестина. Това не искаме да продължава. Аз се радвам, че ам, ние ще успеем да намерим едно правилно решение Нека да покаже Европейския съюз, че не плаща безкрайно, ами и прави нещо. Благодаря ви, колегата Бунте, за две минути и половина. Господин председател, на 25 юни 2006 година еврейският ефрейтор Гилат Шалит е беше отвлечен. От тогава Хамас го държи заложник. Хамас го държи напълно изолиран от външния свят. Той живее в тъмна килия, дори червения кръст няма достъп до него. Господин председател, случаят Шалит говори за това, че Европа и Израел са в една позиция, т.е. подложени на атака от варвари, които водят война срещу западната цивилизация. Израел е в предните редици на тази война. В Европа и в е, Израел човешкият живот има значение, но това не е така за терористите. Хамас иска Израел да освободи хиляди, хиляда затворника, за да бъде освободен Гелат Шалит. Господин председател, господин Гелат Шалит трябва да бъде освободен. Жалко е, че трябва да бъде заменен а, с техен а, терорист. Знаем какво се е случвало в миналото при такива размени. Не можем да допуснем тероризмът. А, не можем да допуснем тероризмът да се радва на привилегии, защото следващото отвличане е, от е, страна на Хамас може да, да стане в е, Амстердам. Ние трябва да променим нещата. Хамас е този, който трябва да плати за европееца Гилат и Цената трябва да е толкова висока, че те сами да го пуснат. Трябва да има пълна забрана за, посещя... за влизане в Европа на всички от Хамас. Благодаря ви. Благодаря на колегата Бунтес. Следващия колегата Келам за една минута. Благодаря ви. Този млад човек вече 1400 дни е пленник. Не се зачитат никакви международни норми, няма никакъв достъп до него, дори страна на червения кръс. Този казус трябва да бъде разглеждан единствено и само като човешка трагедия. Радвам се, че този дебат се радва на такава широка подкрепа от страна на Европейския парламент, както и е, топлите чувства, които всички изразиха към бащата на Шалит. Този казус, е, както казах, не трябва да бъде е, използван за изнудване. Ако Хамас искат да имат легитимност в мирния процес, то тогава би трябвало безусловно да освободят Гилат Шалит и да спрат отвличанията. Благодаря. Благодаря на колегата Келъм. Следващ колегата Кацмарек за една минута. Шановни панство, Господин председател, дами и господа, резолюцията, която обсъждаме днес, няма политически характер. Ние не сме се събрали тук, за да решаваме близкоисточния конфликт. Това, към което се стремим, е един невинен човек да се върне при своето семейство. Не знам дали си давате сметка, че съществува една организация на родители, която обединява родители на деца, изчезнали и загинали в военни конфликти. Ние сме се събрали за да направим така, че бащата на Гилат Шали да не се присъедини към тази асоциация. Ние не смятаме, че целта оправдава средствата. действия, свързани с тероризма, не са оправдани. Организации, които се стремят към нашата подкрепа, не бива да държат затворници. Благодаря. Благодаря на колегата Кацмарек. Преминаване към процедурата за привличане на вниманието. Колегата Предар има думата. То я. Е... Vreau să mă alătur. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към онези от колегите тук, които поискаха незабавното освобождаване на господин Шалит. Те го направиха и днес, и вчера. Аз също искам да изразя и своето съчувствие и съпричастност към семейството му. Искам да се присъединя към онези, които казват защо сега е необходима тази резолюция. Имаше колеги, които припомниха факта, че скоро ще станат 4 години от отвличането а, на Глад Шалет и поставянето му в ужасяващи условия в нарушение на международните норми, постановени от Третата Женевска конвенция за военнопленниците. Всеки допълнителен ден означава страдание и за Гилад Шалит и за неговото семейство. От друга страна, той е европейски гражданин. Той е жертва на тероризма. И днес, на деня, в който бележим жертвите, почитаме памета на жертвите на тероризма, тази резолюция е много уместна. Благодаря. Благодаря на колегата Преда. Следващата има думата колегата Гомеш. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя семейството на Гилат Шалит за усилията им той да бъде освободен. Ние смятаме, че, че както подчертава доклада Голдстоун, той има право на статут на военнопленник. Същото въжи и за палестинските затворници в израелските затвори. Ние искаме и Гилат Шелит и всички млади палестинци да бъдат освободени. Това е единствения начин да бъде постигнат мир в тази част на света. Ние призоваваме госпожа Аштън да положи всички възможни усилия и да настоява за освобождаването на Гилат Шалит и всички палестински военнопленници, особено младите хора, които живеят в плен. Благодаря. Благодаря на колегата Гомаш. За една минута има думата господин Фернецки. Пане справ... Благодаря. Случаят с Гила Чалит е една лична трагедия. Трагедията на един младеж. Той е на същата възраст като моя син – и за това съм съпричастен към трагедията на неговото семейство. Всичко това обаче е разположено в един политически контекст и ни кара да осъзнаем, че това е една черно-бяла снимка. И тази черно-бяла снимка много често ни се представя ни се представя само от едната гледна точка. Имаме един, е, едно видео, което се фокусира е, само върху палестинските пленници и а те не биват само палестински. Има жертви от двете страни. Унези, които са отвлекли човека, трябва да понесат и отговорността за това. Е, опасявам се, че нямаме толкова много време, затова ще дам думата само на колегата Корвала за една минута. Arvoisa puhemies, kuten е, tiedämme, tämän päätöslauselman taustalla Както знаете, днешната резолюция е по една много деликатна тема, но е, резолюцията е и по хуманитарен, не само политически въпрос. Много се радвам, че успяхме да, из, да представим ясно своята теза. Очевидно, тук става дума за хуманитарно право и за спазване на правата на човека. Благодаря ви. Благодаря на колегата Корола. Е, имате все още време да внесете измененията. След дискусията ще се проведе и гласуването. Извинявам се, разбира се, трябва да дадем думата и на комисарят Поточник. Благодаря, господин председател, Почитаеми дами господа евродепутати, случая с господин Шалит изключително много безпокои Европейски съюз. Комисарът Фереро Валднер настоя за освобождаването на Рушин Шалит на 5 юли 2006 година пред вас две седмици или по-малко две седмици, тъй като той бе задържан. Тази година многократно, особено на последния асоци... съвет за асоциация на Израел, както и в заключенията на съвета от декември 2009 година, Европейския съюз призовава онези, които са задържали господин Шили, да го освободят незабавно. За това се присъединяваме днес към предложението на а, Европейския парламент и техния зов за освобождаването ми. Условията на задържането му противоречат на международното хуманитарно право. Затова призоваваме неговите похитители да спазват тези норми и да позволят на Червения кръст да го посети. Знаем, че текат медиационни усилия, за да бъде освободен тя, той. Насърчаваме всички такива усилия да продължат и се надяваме те да постигнат успех. Освен това, аз съвсем ясно ще предам вашето послание на колегата Кати Аштън. Ние съчувстваме на семейството на Гилад Шалит. Зная, че неговият баща е бил тук тази седмица и бях информиран, че той дори и сега е тук сред нас. Искам. To... Бих искал да потвърдя пред него, че всичките ни усилия а, ще бъдат по посока освобождаване на сина му, както и на всички останали, които са жертва на този дългосрочен конфликт. Благодаря. Благодаря на колегата Поточник. Сега вече мога да закрия дискусията. А, има още седем изменения, по които ще гласуваме след това. Следващата тема е ескалация на насилието в Мексико.